против, въздържали се, приема се. Нека сега да гласуваме за целия доклад. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с голямо мнозинство, 42 гласа за, 5 против и 3 ма въздържали се. Трябва да гласуваме също така и устните въпроси. Начало на гласуването за устните въпроси. Прекратете гласуването. 46 за, няма против, двама въздържали се. Поздравления на докладчиците Антония Първанова, Неса Чилдърс, Франсуаз Горатес, Мария Матис, Ореста Дероси. Поздравления! Благодаря и на секретарията за подготовката.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 Изменение 1 и 2 идентични за. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 3 за против, въздържали се, приема се. 4 и 5 е, заедно, е, за, против. Няма да ги гласуваме заедно, извинете, казва председателя първо за 4, за, против, въздържали се.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 против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 13 и 14 идентични за, против. И fallen офек, 14 Втора част за. Разделно гласуване. Първа част на 14. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Втора част са. Против? Въздържали се. Отхвърля се. 10 за. Против? въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 17 първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, приема се. 18 първа част за,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 против, въздържали се, също се приема. 36 за, против. Нека, нека да проверим 36. Прекратете гласуването. Приема се. 44 за. Против. Въздържали се. Приема се. 47 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 48 за. Против. Въздържали се. Приема се. 50 за. Против. Въздържали се. Приема се. 52 за. Против. Въздържали се. Приема се. 55 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 57 за. Против. Въздържали се. Приема се. Neunundfünfzig. 59 втора част. За. Против въздържали се, отхвърля се. 62 първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, да проверим. Да проверим 63. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 66 за. Против. Въздържали се, приема се. 68 за против, въздържали се, отхвърля са. 70 за, против, въздържали се, приема са. 73 за, против, въздържали се, отхвърля се 74 за, против, въздържали се, приема се 75 за, Против. Въздържали се. Отхвърля се. 76 за. Против. Въздържали се. Приема се. 77 с устно изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 79 за. Против въздържали се, приема се. 80 за, против, въздържали се, приема се. 82 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 88 за. Против. Въздържали се. Приема се. Нека да проверим. Прекратете гласуването. с малко. Приема се. 89, първа част. Против? Въздържали се, приема се. Втора част за. Против? Въздържали се, приема се. 90. Против? Въздържали се, отхвърля се. 91 за Против. Въздържали се. Приема се. 92 за. Против. Въздържали се. Също се приема. Нека сега да гласуваме електронно за цяло, цялото становище. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 83 гласа за, 15 въздържали се, нито един против. Поздравления за Ана Роспах за този доклад на тема как да се избегне разхистяването на храни. Една наистина важна тема. Това беше гласуването за тази сутрин. Сега продължаваме с точка 10 от дневния ред енергийна ефективност и новата директива. Докладчик по тази тема е Петър Лизе. Давам му думата е, да ни представи един много важен е, доклад, както за е, борбата с изменението в климата, така и за ресурсите. Който не желая да слуша дебата по доклада, бързо и тихо да напусне залата. Ще изчакаме 10 секунди. melden sich welche zu Wort. PowerPoints. So, ich glaube, es ist wieder so ruhig, dass wir weitermachen. Мисля, че вече имаме необходимата тишина да продължим. Петър ли има думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на колегите. Е, благодаря предварително на колегите за това, че ще запазят тишина. Първо, благодаря на, за многото внесени изменения. Това ми показва, че темата е много важна и за нашата комисия по околна среда. Смятам, че в измеренията се съдържат много важни идеи, които можем да включим. Предложението на Европейската комисия представлява съществен елемент от предложението на Крис Девис, което обсъдихме вчера. И комисията предполага, че 20 процентната економия на енергия ще бъде, тази цел ще бъде изпълнена така, както беше решено през 2007 година. Има редица изменения или за увеличаване, или за намаляване на тази цел. Е, вчера взехме решение да подкрепим Крис Дейвис в неговите усилия да е, подкрепи усилията на комисията за е, създаването на пътната карта. Редица колеги предлагат целта да бъде завишена и се предлага абсолютна економия в сравнение с 2007 година. Предложението на комисията е за економия а, в връзка с проекцията и, и се получава магичната цел, цел от 367 относителна спрямо, по, спрямо проекцията. Иначе това представляват още 12,9%. За държавите от Централна и Източна Европа тази цел също е реалистична и такава е, е и целта да им се зададе реалистична цел. Затова тази цел не трябва да бъде е, е, завишавана. Много колеги предлагат да се зададе относителна цел, цел за енергийна продуктивност, но това няма да доведе до желания ефект. Затова а, нашия стремеж е да подкрепим предложението на комисията в а, това отношение. Много колеги а, казват, че трябва да следим за това какво се случва в индустрията и за така нареченото изтичане на въглероден двуокис. изменения 333 и 334 казват, че трябва да обърнем специално внимание на промишлеността, за да може директивата да не ограничава промишлените производители. Според мен измененията предвиждат от една страна да бъдат засилени целите на комисията, да бъде засилено предложението на комисията и от друга страна се предлага един по-гъвкъв подход. Предлага се да бъдат определени и прецизирани националните цели. Това е изменение, което аз принципно подкрепя, тъй като по този начин ще бъде постигната в крайна сметка и целта. Много колеги желаят да видят повече гъвкавост в предлагането от комисията мерки. Например, в член 4 и 3% цел за обществените сгради, член 5 обществените поръчки и е, член 10. Изобщо има редица е, изменения, които е, целят една по-голяма гъвкавост. Ще работим върху тях и ще решим кои цели трябва да бъдат постигнати. От една страна ще дадем възможност на комисията да се намеси в страните членки, които не постигат целите и гъвково отношение към останалите. Най-радикален е, е Рихард Зебър. Той желая да бъде зададена задължителна цел за страните членки, именно тези 20% спрямо проекцията. Мисля, че е, в крайна сметка това би било добро решение. В разговорите с комисията през е, е, миналата седмица ни беше казано, че страните членки все още не са готови да тръгнат по, по подобен път и затова най-вероятно ще трябва да намерим някакъв среден път път на засилване на националните цели и а, може би не премахване на инструментите, но създаване на по-голяма гъвкавост в инструментите, които предлага комисията. Днес а, след обяд ще проведем и първата среща на докладчета Сянка по този въпрос. Въпросът е какво ще стане с, с схемите за търговия с е, емисии. Някои колеги казват, че е, желаем комисията да изтегли от пазара е, сертификати и цената на сертификатите вследствие на намесата на комисията да се стабилизира или да се завиши. Вчера по повод доклада на Крис Девис говорихме вече за това а, аз не съм много съгласен с подобен а, радикален а, а, подход. Смятам, че си заслужава да проведем задълбочени, бурни, ако трябва, дискусии в комисията и в парламента. Трябва, според мен, да дадем на комисията мандат да наблюдава пазара. Ако конюнктурата се подобри, цената ще се повиши. Ако рецесията се задълбочи, цената ще е, падне. Мисля, че това, което трябва да направим е да създадем достатъчно стимули за инвестиране в е, енергийната е, ефективност и да направим така, че да не натоварваме допълнително онези предприятия, при които съществува опасност да изнесат въглеродните си емисии извън територията на Европейския съюз. Миналата седмица говорих с експерт по темата и а, стана ясно, че много мерки за енергийна ефективност изобщо не засягат схемата за търговия с емисии, а други неща, например енергийната ефективност на а, сградите и а, споделянето на усилията. Искам още веднъж да ви помоля да положим усилия да постигнем по-добро съгласие с комисия ИТРЕ. Ние поискахме засилено сътрудничество. То ни беше. това беше одобрено. не в степента, в която ние желахме, но все пак Надяваме се ИТРА да се занимае с нашите изменения. Още веднъж благодаря на колегите, които внесоха изменения. Мисля, че вървим напра... по правилния път. Смятам, че можем да подпомогнем малките и средни предприятия. От това, което предлагаме, няма да спечелят държавите, които а, произвеждат а, и добиват петрол и газ, но като цяло, според мен, измененията са много добри и гласуването а, ще бъде на 20 декември. Благодаря. Благодаря на Петър Лизе. ИТРЕ ще гласува на 24 януари. Ние ще гласуваме на 20 декември. За измененията в климата, енергийната ефективност е една наистина много важна тема. Благодаря на Петър Лиза за работата, която той свърши и за това, че ще се занимае с всичките 414 изменения. Надяваме се той да успее да постигне добри е, компромиси. Докладчик Сянка Павел Поц има думата. за слово, пане председо. Я бих хотел оправду велице, функция, велице подяковат пану справодаи. Аз е, благодаря много на докладчика. Е, твърдо съм е, убеден, че е, вършим добра работа и ще я доведем до край заедно с колегите. От броя на внесените изменения от разговорите с докладчиците в Сянка се вижда, че ни преследваме обща цел и в крайна сметка ще успеем да постигнем компромиси с добро качество. Позволете ми да а, ви съобща за някои от приоритетите на социалистите и демократите, най-вече по отношение на транспорта, който трябва да бъде включен. Всъщност всички браншове трябва да бъдат включени в енергийната ефективност. Ако не включим транспорта, ще имаме голям неизползван потенциал. Що се отнася до схемата за търговия с емисии, трябва да вземем най-вече под внимание интересите на потребителите, а не печалбата на енергопроизводителите. Друга важна тема е темата за домакинствата, енергийната бедност, социалните жилища и включването на понятието енергийна бедност в тази директива. Благодаря на госпожа Макейвън за предложенията относно разбираемото информиране на потребителите. Ние сме против предложението за отхвърляне на цялата директива. Имам предвид най-вече колегата Зебър и специално му благодаря за това, че той а, предлага един подход за постигане на генерално бъдещо споразумение. Благодаря. Продължаваме с Мирослав Уцки. Я вам дякую, пане председо. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да ви кажа следното. Нашата политическа група подкрепя цялостната директива за енергийната ефективност. За мен лично пътя е правилен. Това е правилният път за постигане на конкурентноспособна Европа. Смятаме, че е, тази директива ще представлява стимул, а не допълнителен товар за нашата промишленост и за нашата економика. Аз съм съгласен е, с това, че не бива да допускаме да бъде отхвърлена директивата като цяло. Имаме проблем обаче с задължителните цели. Знаем, че сме в мълцинство в тази комисия, но ние се опасяваме, е, че ще срещнем съпротивата позицията на съвета по отношение на тези цели. Тази сутрин е, четох коментари в Business Europe, които много ме впечатлиха. Е, на авто, автора подкрепя предложението на Петър Лизе за 3% цел при е, реновиране, на саниране на обществени сгради. Това от една страна означава, че са обещани публични средства на частния бизнес. От друга страна, не знам дали държави като Испания и Италия в днешно време могат да си позволят да, изпълнят такава цел, защото рискуват да увеличат своята задлъжнялост. Огромният брой изменения показва, че този доклад е много важен за всички нас. Аз лично съм на мнение, че а, а, тази тема и тази директива ще бъде много важна за пътната карта до 2020 година. Каушлета. Изказвам се от името на Бас Айкхот. Той е нашия докладчик в Сянка. Благодаря на господин Лиза за предложението. Естествено, може да се очаква, че и ние ще имаме изменения. Измененията са свързани най-вече с цялостната цел за спестяване на енергийни източници. Ние смятаме, че целта трябва да е 2%. БАС прави преформулировка на това как трябва да се постигне целта. Не трябва да се изключва транспорта. Едно цяло и половина обаче не е достатъчно амбициозна цифра, като си има предвид, че потребителския сектор, например, може да има по-сериозен принос. Един киловатт, например, може да се окаже нещо много повече, когато става въпрос за първична енергия. Така че едно цяло и половина не е достатъчно за нас. По отношение на 20 абсолютно намаление, трябва да кажем, че това е реалната цел, която трябва да се постигне. Ако има относително намаление спрямо един базисен сценарий, ще има голям проблем с изчисляването на цифрите по базисния сценарий и може да не постигнем целите, които сме си поставили в областта на климатичната политика. Абсолютното Бързото намаляване с 20% е най- ефективният начин да се постигнат и другите цели. Ако тук успеем да спестим средства, ще стигнем далеч. По отношение на връзката между СТЕ и спестяването на енергия, ние имаме изменение, то всъщност е част от едни други изменения – линеното намаление трябва да се промени от 1,74 на 2,25%. Защото ако това не стане, ще има много голямо увеличение на емисиите. Защо? Ако погледнете секторите, които не са част от СТЕ, транспорт, отопление и така нататък, вероятно по-малко от 40% от спестяването може да дойде от тези сектори. Това означава, че 60% ще дойдат от сектора за схемата за търговия с емисии. Така че трябва да има такава промяна в квотите. Изтече ми времето. Добре. Добре. Аз не успях да кажа всичко от името на Бас, но ще кажем още. Не се притеснявайте. съжаление, трябва да следя времето, защото вчера не внимавахме за времето и имахме проблеми. Нямахме време за последната точка, така че ще ви помоля да спазвате трите минути. за Биневиц. Ähm, Аз също искам да благодаря първо на докладчика и да допълня, че Комисията по околна среда а, не бива да отстъпва от своята позиция, която е потвърдена на множество гласувания. За това предложенията за изменения на зелените относно задължителните национални цели за енергийна ефективност са, са подписани и от мен. Важен за мен е член 6 с годишно задължение за, енергийна, за економия на енергия от 1,5% от страна на всички енергоразпределителни предприятия и предприятия за продажба на енергия на дребно, за да може механизма за енергийна ефективност да се постигне, трябва да се зададат задължителни цели на страните членки по изчисление на Института за е, енергия и околна среда е, в Хайдоберг. Е, тази система в Германия ще разтовари потребителите и индустрията с 14 милиарда годишно, които ще нарастват прогресивно. Допълнително ще можем да намалим потреблението на изкопаеми говорива с около 6%. Оресте Роси има думата. Роси, uh, you want to speak? Роси, искате ли да си скажете? Президенте, благодаря, господин председател. Първо ще дадем нашата предварителна оценка. Всъщност, в състояние на економическа криза това предложение е твърде обременяващо. Член 6 твърде задължителен по своя характер за държавите членки. Член 10 също създава проблеми когенерацията. 19 ти член национални задължителни цели. Сроковете не ни удовлетворяват. Параграф 5 от измененията по отношение на транспорта чухме, че зелените предлагат да се намалят квотите. Така че трябва да изпратим този текст на комисията. Комисията трябва да си напише домашното. Когато става въпрос за модернизиране на частните и публичните сгради в настоящата ситуация, просто това няма как да стане. 3% от всички обществени сгради трябва да се реновират. Как ще стане това? Невъзможно е. Особено за държавите членки, които имат много сгради, които са с исторически характер, от древни времена. Просто няма как да се получи. Всъщност подготвяме страшно много изменения искаме да има тотално преразглеждане и текста да се изпрати на комисията от самото начало за разглеждане. Благодаря. Това бяха докладчиците в сянка. Сега продължаваме. Рихард Зебер има думата. Благодаря и аз на Петър Лиза за доклада, който той представи. Според мен за всички нас ще бъде от е, решаващо е, значение целта да се е, реализира економика и я от 384,3 тона е, нефт, мисля, че това е централен елемент на това предложение. Е, комисията, избрани от нея подход, не са съвсем безинтересни, но той трябва да бъде избран, ако нашата цел не може да бъде постигната. Аз мятам, е, че усилията, които полагаме, не са пропорционални на резултата, който очакваме. Мисля, че трябва да се опитаме да убедим страните членки да се опитат да спазат задължителната цел и да им не помогнем, като им предоставим съответните средства и ги убедим, че тези средства и мерки са гъвкави примерно, както се предлага в член 8, да се въведат гъвкави броячи, така че колкото по е, повече затягаме е, корсета, така да се каже, около страните членки, толкова по-дълго ще продължи целият процес на взимане на решение. През 2011 е, година е, може да се случи така, че страните членки, поради увеличаващата се бюрокрация, да се възпротивят. Е, след това ще са необходими още няколко години е, и целият процес ще се проточи. Предложените мерки според мен са много добри и трябва да кажем защо точно тези, а не някакви други мерки. Трябва да си спомним, че имаме директивата за екологичния дизайн и така нататък и така нататък. То са страшно много директиви. И сега предлагаме и разпоредби задължения, свързани с енергийната ефективност. Това е една ужасно сложна система, без да имаме някаква конкретна полза. А конкретната полза се състои от това, в това да имаме а, а, задължителна цел и да принудим страните членки да я изпълнят. Е, мисля, че е, ако вложим усилия в доброто прилагане на вече съществуващото, ще постигнем много по-добър резултат, отколкото още повече усложним системата и принудим хората да търсят е, пролуки за измъкване от нея. Съжалявам, че колегите нямат коража да заковем, така да се кажат държавите членки и да ги накараме да изпълняват задължителни цели. Danke, Richard Seber. Благодаря на Рихард Зейбър. Неговото предложение е, е целите да бъдат задължителни, но начина по който ще се постигне да бъде гъвкав. Е, искам да попитам е, Петър Лизе нещо във връзка с неговото предложение за 3% економия при саниране на обществените сгради. Аз не съм против тази цел, а, защото тя не само пред... допринася за енергийната ефективност, но и създава възможност за инвестиции работни а, е, места трябва да видим какво представлява всъщност обществената сграда, дали тя включва социалните жилища, защото има общини с много социални жилища. А освен това, много общини не могат да си позволят да работят за изпълнението на тази цел, тъй като не разполагат с, с, с необходимите средства. И ако поставим тази цел до 2015 година, много сгради просто ще бъдат съборени а, и поради демографски причини от една страна и от друга страна, защото ще бъде по-добре сградата да се събори, отколкото да се санира. Тоест трябва да предвидим а, една известна гъвкавост, за да не създадем проблем проблеми за общинските дружества. Франсуаз Гростет поиска думата. Мерси боку. Много благодаря, господин председател. Аз бих предпочела да говорим по за ограничаващи цели, а не за ограничаващи цели мерки, би трябвало а, органите да предвидят енергийна ефективност и за да може да имаме добри а, контракти, би трябвало да предприемем енергийни одити, които да бъдат реализирани от вътрешни експерти, които са квалифицирали, квалифицирани и ще участват в тези одити. Аз съм убедена, че от гледна точка на тази енергийна ефективност има много важни и сериозни начини за автоматизиране, да се въведат е, интелигентни енергийни мерки и би трябвало да се ангажира много повече потребителя. Например, има пикове на консумация всяка вечер, когато хората се върнат от работа, когато си включат редица домакински уреди. Трябва да се каже на потребителите, че могат да заемат, да, да предприемат поведение, което да а, намали консумация консумацията. А, би трябвало също така да се въведат а, и а, а, мерки във връзка с, с търговията с емисии, да се променят, да се модифицират правилата. А, в момента факторите а, губят доверие, което подкопава ефикасността на нашата система. Съответно са необходими а, нови механизми, а, дефиниране на целите за енергопотреблението и е, също така с, с принципа за субсидиарност държавите членки би трябвало да имат възможност да използват е, альтернативни мерки, без да се иска от Европейската комисия системно да застава против тези мерки. в заключение, е, за да може да се, преглед... да се разгледат всички инвеститори, би трябвало да се въведе едно, а, една оценка на разходите, на ефективността, в зависимост от локализацията на съответните а, енергопотребители. Председателя, благодаря. Теодорос. Благодаря. Първо искам да кажа, че Петър Лизе е работил много по този въпрос, много усилено и аз мисля, че той се справя много добре. Искам да кажа нещо по три конкретни неща. Едното е обществените сгради които се обновяват. Ние знаем, че имаме много стрикни бюджети, така че трябва да използваме парите на данакоплаците ефикасно и ефективно. Затова предлагам тогава, когато се намесваме, да извършваме анализ разходи и полза във връзка с обществените сгради, защото има случаи, в които енергийната ефективност ще бъде изцяло несвързана с, с ползването на сградата. Например, един прасен замък, в който да се вложат милиони, за да стане енергийно ефективен и след това никой да не го използва. Когато се купи нова сграда, тя би трябвало винаги да бъде енергийно ефективна и трябва да се отчетат и други факти, защото купуването на сграда е огромен проблем за е, обществения сектор. Би трябвало също така да се отчита и този фактор да не се вземат решения на сляпо и накрая във връзка с електрическите компании които тук а, а, има а, конфликт. Електрическите компании а, и са заинтересовани да продават електричество, а, а, така че трябва да се направи така, че когато искаме те да насърчават е, е, енергийното спестяване, да няма конфликтни интереси. Благодаря, господин председател. Аз първо искам да благодаря на Петър Ли за, добрия анализ на внесените изменения. Искам да се спра на някои специфични моменти. Той каза, че трябва да обмислим а, начина по който можем да направим мерките по-гъвкави. Ще започна с, а, параграф 1, член 4 и 3% економии за 3% от е, обществените сгради. Т.е. годишно трябва да се санират 3% от обществените сгради. Разходите за това трябва да бъдат поети от общините. Т.е. общините трябва да повишат дела на сградите, които санират. Аз предлагам една по-скромна цел от 2%. Допълнително трябва да помислим дали тези 2% трябва задължително да бъдат изисквани за всяка година. А, мисля, че няма нужда да фиксираме строга стойност за цяла година, а да поискаме тези 2% да бъдат средна стойност и точно това предлагам в моето изменение 111. По отношение на член 10, националните планове, в този член се изисква от страните членки да се изготвят а, а, планове за отопление и охлаждане. За мен а, а, това е, е свързано с доста бюрократични усилия и трябва да се запитаме каква е ползата за енергийната ефективност. А, трябва да видим дали това, което се съдържа в приложение 7 е, е съвместимо с е, териториалните устройствени планове по е, места. Освен това, член 10 съдържа и допълнителни стимули за насърчаване на когенерацията. Въпреки това, е необходимо да се използват а, а, съоръжения, които работят на газ и не са когенерационни. Това са моите а, коментари. Председателя, благодарят господин Весел. Благодаря, господин председателю. По отношение на енергийната ефективност, всъщност всички се притесняваме, защото това би трябвало да е инициатива само по себе си. Спестяват се много пари по този начин, но това изглежда не се прегръща от а, заинтересованите лица и съответно трябва да има нещо като задължителни цели, макар че държавите членки са против. Очевидно няма да направят държавите членки нищо, ако не се окаже по-голям натиск. Освен това, както казаха и Йо Лайнен и Рихард Зебер, има известно противоречие в факта, че се регулира един елемент много специфично, например публичните сгради, вместо да се използват задължителни цели. Много по-гъвкаво и привлекателно е да се създадат условия за държавите членки да действат както ние искаме. Нищо още не е направено по отношение на публичните сгради, така че трябва да има гъвкавост, но и е, задължителни мерки на национално ниво. По отношение на нивото на амбиции, мисля, че то трябва да се повиши до 25% до 2020 година. По-рано сме го казвали това в комисията. Освен това, смятаме, че по отношение на дългосрочните цели трябва да има предсказуемост за индустрията и за всички заинтересовани лица. Съответно, трябва да има конкретни цели до 2025 и 2300, за да знаят всички какво трябва да спазват. Това ще е много добре, ако го включим в текста. Благодаря. Dankeschön. Um, and Sweden is a country with a high Швеция всъщност е страната с а, е, един от най-високите стандарти по отношение на сградите. Въпросът е как променят променяте онова, което е направено преди в а, е, други части на Европа не се справяме толкова добре и това всъщност е въпрос към вас. Какви усилия се полагат за да се промени съществуващата сградна база? Кристина Кортинес. Muchas gracias, señor presidente. Ами, esta директива ме... Благодаря, господин председател. Аз много се радвам, че тази директива се появи, но всъщност тя показва недостатъците на последния мандат. Много малко напредък е постигнат. Тя леко озря, така че ние забравихме какво имахме в 2004 година, какво беше направено в 2006 година. Тук всъщност се прави някакъв намек за когенериране и се търси някаква панацея, но всъщност трябва да съсредоточим вниманието си върху енергийната ефективност, която трябва да бъде задължителна в градовете. Тук не, да кажем, когато се възстановяват градовете, да кажем след земетресение, трябва да се предвидят тези мерки. Например, в член 7 бариерите, които се предвиждат там и член 8. Отново всичко е много много скъпо. Това представлява бариера. Никой, никой няма да го направи. Тук вече говорим за включването на цели области. И всъщност ние а, планираме тези неща, но а, и населението би трябвало да предприеме някакви а, е, мерки за производство на енергия. Трябва да се разгледат и социалните системи и как, какво може да се направи с обществените сгради. Не е възможно да се приложи това, което се предполага. Тогава, когато сграда има колко конкретен собственик, вие всъщност, а, е, е, на, вие всъщност навлизате, правите инвазии в личното им пространство. Да не говорим за това, че, гово, че става дума за нарушаване на основни принципи. В крайна сметка аз съм господар на собствения си дом. А, ако си представим, че всички държави ви имат добри програми. Това не е вярно в Европа. Изключително е важно да постигнем правилното съотношение. Също така трябва да се предвидят, да се изключат, както се казва, историческите сгради. Това, което се опитвам да кажа е, че трябва да има специални мерки за а, опазването на исторически архитектурни паметници, а тук а, мерките в известен смисъл а, го а, с, с, са противоречиви. А, трябва много внимателно да се изготви текста, защото ако не се разбере какво а, се има предвид, хората няма да могат да получат средствата. А, наистина трябва да се направят усилия. Има инвестиции в Европа, в, в исторически сгради, а, за тяхната поддръжка. Някои от тях имат огромни стени, други а, е, са много тъмни. Много трудно да се обединят е, и да се създадат универсални мерки. Аз не знам как ще се изолират е, тези сгради, но си заслужава да се а, провери да кажем, за историческите сгради трябва да се разгледа типологията на архитектурата, да се види какви са добрите практики, да се види как може да се подведат под общ знаменател всички тези случаи. Така че ще трябва да се включат и а, счетоводителите. Бях е, е, любезен към вас, защото знам е, твоята страст е, за тези теми. Е, ако искаме да постигнем е, целта за е, постигане на тази енергийна ефективност, към която се стремим, трябва да потърсим възможности за економии. Няма да крия, че доклада на господин Лизе съдържа много добри предложения – тук става дума за поемане на конкретни задължения, не само за даване на подходяща посока. Виждам обаче и множество изменения, които изобщо не са необходими. Примерно, въвеждането на енергиен одит за... на всеки 3 или на всеки 5 години. Този одит ще бъде свързан с а, а, големи административни усилия, примерно за болници. Трябва да се поправят покриви, да се смени а, изолацията. И пет години по-късно, когато бъдат въведени сертификатите, а, Ще трябва да видим какъв е, е, какъв е процеса и дали по този начин се постигат целите. По отношение на е, целта от 3% за саниране на сградите, тази цел е важна, но е, обществените сгради понякога се стопанисват от други субекти и при много обществени сгради има имахме е, проблем с собствеността. Също така трябва да помислим и за историческите сгради. Може би тук трябва да допълним по какъв начин да постигаме енергийна ефективност в тези сгради. Още един аспект – енергийната бедност, спомената от господин Поц. Ако искаме да изместим поне една част от разходите. Не бива да изместваме, да прехвърляме тези разходи върху а, а, енергопроизводителите, тъй като те ще ги компенсират с повишаване на цените и това няма да бъде добре за потребителите. Най-добре, може би, е да въведем а, а, субсидия. Не можем да забраняваме а, субсидирането на такъв вид разходи. Също така ще бъдат е, необходими съответните административни органи, които да оценят е, дали в конкретните случаи се касае за енергийна бедност или не. Господин Флоренц. Благодаря и аз на Петър Лизе. Моята е, страст е, са задължителните цели. Е, отдавна пледирам за въвеждането на задължителни цели, но а, съм напълно наясно, че не можем да штракнем копчето и да ги въведем от днес за утре. защото имам достатъчно примери за това как сме въвеждали цели и накрая не сме постигали особено много. Искам да подчертая, че ние се намираме в началото на един процес и е хубаво да знаем до къде искаме да стигнем. Не бива наистина да изпускаме от очи възможността за въвеждане на задължителни цели. Искам да ви напомня, че това намаление с 1,5% е, е, на е, електроцентралите е смислено, но не знам дали е добре тази цел да бъде в сила и за предприятията, които се захранват чрез изгаряне и рециклиране на собствените си отпадъци. Няколко коментара имаме във връзка с одита. Знам, че одита е нещо много полезно, защото знам го от собствен опит, тъй като е добре да сме наясно за какво става дума. И това е особено важно за големите фирми. Но малките и средни е, предприятия, които имат 30-40 трактора и още няколко машини, не знам. Не знам дали тези е, предприемачи имат представа за това каква е тяхната енергийна ефективност. И е хубаво в такива случаи да се направи одит. Трябва обаче да се дефинират добре е, нещата, защото в някои държави са въведени системи за а, енергиен менеджмент и тези предприятия ползват данъчни преференции. Защо трябва да огледаме този въпрос. Иначе подкрепям всичко това, което каза Петър Лиза. Благодаря. Äh, Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, тази тема, тези проблеми всъщност е свързана с борбата срещу затоплянето на климата и с нестабил... енергийната нестабилност. Необходимо е да се подобрият условията на живота, и също така изразходването на енергия в домакинствата. Има две неща, които са важни. Аз мисля, че идеята за ограничения и въвеждане на норми за енергийната ефективност е изключително важна. Също времено мисля, че ние, Комисията по околната среда, трябва да се е, основаваме на е, политиката за сближаване и на регионалната политика. Вие знаете, че в рамките на фонда, Европейски фонд за развитие се предвижда за следващата финансова рамка от 2014 до 2020 година се предвиждат 100 милиарда евро, от които 20% да бъдат посветени на енергийната ефективност. Значи Европа ще а, принуди държавите да подобрят работата си по енергийните проблеми. И също така трябва да бъдем по положително настроени и да знаем, че същевременно Европа се финансира и участва в финансирането във всички проекти, свързани с енергийната ефективност и а, искам да се внесат а, а, изменения от името на нашата комисия, за да може да се направи това, което поискаха госпожа Готиерес и госпожа Хибнер, за да може историческото наследство, което е отделен елемент, е да бъде отчетено и да може Европа чрез регионалната си политика да участва в съфинансирането. Благодаря благодаря. Последният оратор е госпожа Естрела. Благодаря. Целта за постигане на по-голяма енергийна ефективност е изключително важна. Видях, прочетох и чух много различни изменения на това становище. Аз съм докладчик от името на Комисията по правата на жените. Нашата гледна точка е малко по-различна. Ние винаги говорим за е, социалните е, жилища. Много е важно социалните жилища, които се осигуряват от държавата, да бъдат е, в безопасно състояние. Онова, което предлагате, ще доведе до по-високи разходи за потребителите. Най-бедните семейства, онези, които живеят в жилища, дадени от държавата. Затова по екологични и економически съображения, мисля, че трябва да има амбициозни, задължителни цели. Трябва да пестим енергия, това е очевидно само по себе си. В Португалия преди няколко години приехме един закон за енергийната ефективност за обществените сгради и стигнахме до положителни резултати. За древните сгради, е, по тях вече говориха много колеги, трябва да кажем, че е много по-трудно да се намери решение. Говоря за историческите центрове в големите градове, например. Много често тези сгради може да са частни, но могат и да са обществени. И не е лесно в ситуация на тежка економическа криза да се намерят публични средства за реновирането на тези стари сгради. Целта обаче е благородна и не трябва да се забрави. И накрая, говорихте за малките и средните предприятия. Не трябва да ги наказваме чрез въвеждането на тези мерки. Не може е, в една директива да се изключат малките и средните предприятия, но трябва по някакъв начин да ги запазим, да ги пощадим. Трябва да се ограничат разходите за постигане на енергийна ефективност. Потребителите трябва да могат да продължат да си плащат сметките. Сега ще дам думата на господин Ходжсън от комисията. Заповядайте. Благодаря. Господин Лизе справо направи връзка с досиетата по измененията в климата, настоящото предложение ще доведе до положителни резултати и в това отношение всъщност не, че ще има економическа вреда. 34 милиарда евро очакваме да има като ползи до 2020 година, 400 хиляди работни места. Това ще даде всъщност тласък на развитието на европейската економика. И ето защо трябва да използваме обществените средства както трябва. Затова подкрепяме казаното от госпожа Окони. Трябва да се използва Кохизионния фонд. По отношение на частното финансиране трябва да накараме банките да финансират енергийната ефективност. Знаете, че това създава проблеми. Благодаря ви за това, че ни дадохте думата. Ние оценяваме високо доклада на господин Лизе. Той отразява и нашето предложение. Ние като цяло не сме толкова за някоя или друга отделна мярка. Просто искаме пакета от мерки да доведе до изпълнението на тези 20%, които договорихме през 2007 година. И от тази гледна точка, естествено, че трябва да се говори за конкретните мерки, трябва да се говори за ролята на целите, но така или иначе, комисията се придържа към своето виждане, че трябва да има подход на два етапа относно задължителните цели. Присъединяваме се към виждането, че стъпка първа трябва да е приемането на европейско ниво на мерки, които ще ни доведат до 20%. И ако постигнем тази цел, може да очакваме, че държавите членки ще определят своите собствени цели, които ще бъдат в добавка към тези 20% и няма да има нужда да се приемат задължителни цели. Това вече сме го казвали като аргумент и подкрепяме и казаното от господин Зебер и от а, другите депутати, като се има предвид, че от 27 държави членки само една е за задължителни цели, останалите са твърдо против. Така че виждаме логиката на измененията на господин Зебер за задължителните цели. И си мисля, че ние обаче не можем да разглеждаме това като един безопасен начин да се водят преговори, макар че основанията са на лице. Господин Лизе спомена изменения 334 и 333. Те говорят за постигане на целите. Как да защитим енергоемката индустрия? Това са области, които сме готови да разгледаме малко повече. По отношение на инструментите, много от идеите споделяме. Има повече от 400 изменения. Ако ми позволите, нека само да кажа няколко думи за някои от елементите, където имаме известни опасения. Като цяло, ние подкрепяме изказалите се. Няма да карам подред. Господин Поц говори за включването на транспортния сектор. Работим по един паралелен подход прилагането на транспортната пътна карта за 2050 година. Ще наблюдаваме постигането на целите там, но не трябва да има покриващи се мерки тук, в това предложение. Председателя преди вас е, поговори за разходите за социалните жилища. Това е важно за хората с ниски доходи. Всъщност, в резултат на саниранията на сградите, разходите за електроенергия ще намалеят. Естествено, че ще трябва да има разходи за саниране, но в средносрочен план наемателите на сградите ще станат по-богати. Госпожа Гростет говори за енергийните компании, е, обслужващия сектор. Виждаме, че в САЩ, например, има изисквания за енергийна ефективност за социалните жилища, за социалния сектор като цяло и, всъщност там са създадени необходимите условия за саниране на тези обществени социални сгради. Госпожа Гростет спомена и други елементи, които подкрепяме, свързани с промяната на търсенето на енергийни източници. Господин Скалакакис говори за 3% обществени сгради, ние подкрепяме казаното от а, господин Скалгаке, защото държавите членки имат право да избират кои сгради ще бъдат санирани всяка година. По отношение на измененията като цяло, има много такива свързани с член 6, схемите за подкрепа, както ги нарича господин Лизе. Ние ще се радваме да се появи конкретна формулировка тук и името да се промени. Господин Айкхаут и господин Поц говорят за альтернативи по отношение на член 6 параграф 9. Искаме да видим каква ще е тази альтернатива. Има изменения, обаче, които просто обесмислят този член. Ако не се запази нивото от 1,5%, няма да стигнем до никъде. И последния коментар, ако ми позволите, по член 8 интелигентните електромери, госпожа Макаван говори за припокриване с третия пакет. Няма нужда от интелигентен електромер, за да има по-добро създаване на сметки и по-точни сметки. Няма нужда да се притеснявате. Господин Лиза, в заключение. Аз ще бъда кратък. Първо искам да е, реагирам на това, което казаха на Вестлунд и други колеги за засилване на целите. Това, което те казват е правилно. Аз също участвах в е, разговорите. Е, ние е, бяхме взели решение за по-строга цел в миналото, но във времето напред в момента се намираме в законодателна процедура и няма да бъде особено е, лесно да наложим целта на комисията така че, според мен, трябва да концентрираме усилията си върху това да подкрепим и да наложим предложението на комисията. Що се отнася до споделянето на тежестите, всички държави имат национални цели, а, и чрез механизма за споделяне на а, целите доста бихме осложнили нещата. Нашето предложение до този момент не среща съпротива, така че е, е, нека да не е, засилваме целта, нека да я направим задължителна. Мисля, че има консенсус по отношение на това, че трябва да имаме колкото може повече задължителни цели, които да бъдат постигани с гъвкави мерки. А, подкрепям това, което чух от Теодорос Скилакакис и председател Йолаон. А, а, когато Теодорос Скилакакис казва, че не могат да изразходват неограничени публични средства за саниране, напълно му вярвам, особено в Гърция. А, затова ще помогна помоля колегите да разгледат изменение четвърто, където се предлага първи механизъм за гъвкавост. А второ, подкрепям това, което казва и Олайнен, когато дадена публична сграда ще трябва да бъде съборена, защото не ни е необходимо, няма смисъл преди това да я санираме. а, мисля, че трябва да се концентрираме върху а, потреблението, върху разхода на енергия, а не толкова върху самото саниране. Ако дадена община планира да събори сграда, която вече не е необходима, по този начин, чрез събарането, общината също ще спести. А, така че целта е нека да е 3%, но не 3% за саниране, а 3% за цялостното потребление на енергия в общината. Това е записано в изменение четвърто, където пише също така, че ни е необходима по-голяма финансова подкрепа, за да може всичко да бъде изпълнено. И последно ще кажа няколко думи за това, което каза госпожа Гростет. Ще се отнася до дългосрочната цел а, а, а, мислим да я зададем доста конкретно в а, нашия доклад. А, а, в заключение ще кажа, че наистина се, сме изправени пред предизвикателство. Трябва да направим инвестиции, но си заслужава, защото Европейския съюз плаща 400 милиарда евро за внос на енергия. Това е пет пъти повече, отколкото харчен за сускостопанска политика. Ние е, водим непрекъснати спорове за селскостопанската политика и за това как тя трябва да се подобри и така нататък. Нека в такъв случай да погледнем и какво се случва с е, внос на енергия и средствата, които се харчат за това именно тия 400 милиарда и нека да се опитаме да ги намалим. Благодаря. Благодаря. Коледния подарък е, за европейските граждани, че ще гласуваме на 20 декември. Следващата точка е доклада на Сато Хаси за това как да се прилага конвенцията Марпал за съдържанието на Сара е, на Сяра, е, в който се казва, че емисиите трябва да бъдат 0,5% за определени райони в 2020 година и 0,1%. Е, Аз искам да помоля всички, е, да, които искат да се изкажат, е, защото след това ще закрия списъкът на желащите за изказване. Моля, междувременно, Сато, можеш да започнеш. Да, благодаря много. Уважаеми колеги, Както каза току-що нашия представител, основният пункт в това предложение на комисията е да се приложи едно решение на Международната морска организация, да се въведат мерки, които да бъдат по-стриктни за корабите и ограниченията в момента са различни за различните а, зони. Е, ММО е, създаде така наречените е, СЕКА, което е съкръщение, означаващо зони за контрол на емисиите на серни диоксиди. В тези зони се включват Балтийското море, Северно море, Ламанш, Штатите и Канада също така са приели тези мерки за крайбрежието на щатите и на Канада. А, те са включени в зоните за контрол на емисиите. В тези зони пределно допустимото съдържание, което в момента е 1%, ще а, е, е, се намали до 0,1% от 2015 година докато за другите райони пределното постимото съдържание ще бъде 0,5% до 2020 година. Аз мисля, че това е една от най-важните здравни реформи през този петгодишен период, тъй като процент замърсяване на въздуха, а, идващо от корабите, всъщност е изненадващо висок. А, Изчислено е, че 50 хиляди души умират предварително, преждевременно в Европа заради замърсяването, причинено от корабите. И за това корабоплаването, за, това се дължи на факта, че корабоплаването започна да чисти емисиите много по-късно. Емисиите от сушата бяха намалени с 90 или 80% в зависимост от годината, която се приема за основа, докато в корабоплаването тези мерки започнаха да се прилагат съвсем неотдавна отдавна. И това означава, че по време на това десетилетие е, серните емисии ще бъдат значително по-високи от емисиите на а, сушата, проистичащи от а, всякакви тецове и а, други а, промишлени обекти. Следователно е изключително важно да се приемат тези мерки, а, договорени в а, ММО. Международната организацията, международната организация предлага мерки, не не само на по-чисто гориво, но използването също така на тъй наречените скрубари, за да се е, чистят газовете. Комисията предлага и а, тази възможност да се приложи. Естествено, а, съществува вариант да, да се използва и втечнен природен а, газ, но това може да се прилага само за новите кораби. Не, освен всичко друго, а, е, се изисква и инфраструктура за втечен природен газ. Тук се предвиждат не само изчистването на емисиите от серни диоксиди, също така и от азотни оксиди. Според изчисленията на комисията, економическата стойност на здравните ползи е значително по-висока от разходите за тези мерки, в зависимост от това как се изчислява економическата полза от здравето. Е, разликата е 2 до 25 пъти в полза на здравето. В общи линии продължението е добро, но бих желал то да бъде засилено в някои от своите пунктове. Най-важните е, изменения, които предлагам, са първо да се да, да се разшири тази 0,5% граница за фериболтите, за пътници, по-рано отколкото се предлага за комисията. комисията им дава още 5 години. Аз мисля, че и за тях трябва да се приложи срок 2015 година както това се прави в сегашната директива. Когато сегашната директива беше приета, крайния срок за пътническите фери и болти е една и съща, както и за зоните за контрол за емисии на серни диоксиди. Аз предлагам да се приложи същия принцип. И второ важно предложение, което правя е да се, за, да, да, да се разширят зоните с, 0,1% и извън зоните сека. Това може да се разглежда като разширяване на изискване, сегашното изискване за пристанищата, което вече съществува именно максим, пределно допустимо съдържание на сяра от 0,1%. Би трябвало да се предвиди това. И третото нещо, което искам да кажа, е да се предложи до края на следващата година комисията да проучи възмож... възможностите за установяване на нови зони за контрол на емисиите и също така да докладва на парламента и на съвета за новите зони. Четвърто, последно, искам да кажа, че би трябвало да направим правилата за държавна помощ малко по- гъвкави. А, има разходи. Разходите са най-големи за корабостроител, за корабоплаването. И ние можем да направим тази, този преход по ефтин чрез използването на нови технологии и би трябвало наистина да облегчим този преход към използването на нови технологии, като се предвиди по-голяма гъвкавост на правилата за държавната помощ, за да може да се облегчат от тези промишлени отрасли, които ще трябва да се справят с, с този, с тази трансформация да се даде старт на нови по-чисти технологии за корабоплаването. Благодаря. Сега ще е, прочета списъка. Първо четиримата докладчици в Сянга, след това следните хора, някой да сме пропуснали. Следователно приключвам списъка. Докладчиците във всяка имат 3 минути, останалите двама. Моля, придържите се към регламента. Благодаря. Виждам, че се вдигате веждата, когато пресрочваме времето. Колкото повече го пресрочваме, толкова по-високо отива вашата вежда. И така. Проблема, който разглеждаме е наболял. Искаме от Международната морска организация от дълго време да се заеме с него. Става въпрос за здравето на хората, става въпрос за замърсяването на моретата и океаните. Всеки, който е виждал един такъв пътнически кораб и един бункер с гориво, с който той разполага, ще разбере за какво става въпрос. Само, че текста не е прекрасен. Значи 0,1 да се е, използва като е, процент в е, Северна Европа, 3,5 е, намаляване от 3,5 до 0,5, е, други стойности в е, Южна Европа и така нататък. Има тук е, опит да се отчитат интересите на държавите членки, но не мисля, че това е правилният подход за Европейския парламент. Виждаме, че естествено в Южна Европа е, има по-големи проблеми с здравето на, на хората, но не можем да кажем, че опазването на живота на един грък е по-ценно, отколкото опазването на живота на един дъчанин. И не трябва да отчитаме тази разлика, когато правим директива с общностен подход. И не трябва да се цитира онова, което имаме за камионите. Така че разбирам онова, което казва госпожа Хаси, че трябва да прехвърлим тези стойности към извън териториалните води, е, да има промени и там. В същото време обаче 2015 година ще дойде съвсем скоро. искаше ми се и помолех за малко повече време. Аз съм се сред... срещал с шведски и финландски производители на така наречените скрабърс. Всъщност само един от тях работи е, както трябва. Имаме ли достатъчно информация? Комисията говори за инструментариума. Искам да чуя от комисията кога ще направи съответното представяне. Как ще стане това прехвърляне? Госпожа Хаси говори и за контрола на азотните окиси и зоните за контрол. Скоро ще си вдигнете вежата май. Казвате, че давате големи отговорности на държавите членки. Те трябва да се справят с проблема с горивата. Могат ли да го направят обаче? Казвате, че държавната помощ може да е решение. Всъщност проблема не са правилата по отношение на държавната помощ, а средствата. И когато намерим средствата, нека тогава да говорим за срокове. Всъщност ще трябва май да си залепя веждите за косата. Холгер Крамер. Благодаря, господин председател. Ние а, говорим за мерки за повишаване качеството на въздуха. А, аз съм докладчик в сянка на многобройни е, закони, свързани с чистотата на е, въздуха. Парламента казва, че е, трябва да се занимаваме с повече превентивна дейност, а не толкова с е, е, е горещите точки, така да се каже. Аз мисля, че тук имаме едно предложение, което е добре, което е сравнително економически изгодно, тъй като не е толкова скъпо да се подобри качеството на кор... Е, корабните горива така че е ясно, че директивата, предложена от комисията, е добра и от нея има смисъл, тъй като сме направили вече много по отношение на замърсяването от промишлеността и до този момент не е направено нищо за намаляване на замърсяването от кораби. Така че за мен е важно да кажа, че тук в тази област имаме международно споразумение в много други сектори ние просто желаем да им и мечтаем за а, международни споразумения. Тук в този сектор имаме такова споразумение, което има обвързващ правен а, характер и ние сме длъжни да го а, приложим. Е, има някои е, спорни моменти, е, на които трябва да ви обърна внимание. Не съм съвсем убеден в това, което предлага Сато Ханси, а именно това, че трябва да отидем далеч отвъд предложението на Международната морска организация. Не знам дали е добре да се стремим към 0,1% съдържание на серни оксиди преди да дадем това предложение, трябва да се уверим, че то може да бъде реализирано техническа и економическа гледна точка. Аз критично първо бих проверил дали въвеждането на по-строги цели ще бъде възможно навсякъде и дали ще има необходимия ефект върху околната среда. Аз бих предоставил на страните членки решението за това, кои ще бъдат наблюдаваните зони. А, аз предварително казвам, че не съм а, депутат, който идва от крайбрежен район и не представлявам някакви определени а, интереси, но а, а, според мен а, в а, тези а, зони за контрол на емисиите на ексерни оксиди, през които минават пътнически и товарни кораби, а, трябва да проверим дали от нашия регламент няма да бъдат породени някои ефекти, които ние не желаем. Може би а, а, с въвеждането на такива изисквания а, ще доведем до изместване на трафика по други отсечки, най-вече когато става дума за превоз на къси е, разстояние. А, така че трябва да огледаме нещата най-вече по отношение на тези много натоварени къси отсечки за превоз на а, товари. Но принципно съм съгласен а, и ако желаем да а, направим нормите по-строги, нека да видим дали това ще бъде възможно. Благодаря, Карл. Искам да започна първо като благодаря на колегата Ханси за отличната работа, която е свършена и за енергията и за ангажирането на всички групи, всички докладчици и в сянка. Преди да коментирам предложението на комисията, първо искам да кажа, че подкрепям споразумението на Международната морска организация. Европейския съюз трябва много внимателно да подхожда към това предложение. Е, това е една международно договорена, е, международна договореност, която трябва да бъде транспонирана в европейското законодателство и трябва много внимателно да очертаем границите на тази сделка. Подкрепям онези елементи, които ще хармонизират е, решение, законодателството на Европейския съюз с разпоредбите на Марпол, защото това се отнася за човешкото здраве. Също времено трябва да имаме предвид, че изискването за използването на чисти горива ще повиши разходите, трябва да бъдем много внимателни, както вече беше посочено, да не насърчаваме това, което се нарича reverse modal shift и връщането на преминаването от корабен на сухоземен транспорт. Също така би било неразумно да се спират е, е, операциите на този жизненно важен център, ако някъде по света няма необходимите по-ефтини горива. И а, е, трети фактор, който а, ме тревожи, за който още не съм чул а, удовлетворителни отговори е мониторинга. Как ще можем да проведем допълнителния мониторинг, за да сме сигурни, че правилните горива се използват на правилните места, за да може да функционира добре разпоредбата. И както Сато каза, е, остава открит въпроса дали трябва да има едно удълж... разширяване от Балтийско море към Средиземноморието, винаги трябва да а, се предвижда равнопоставеност, но същевременно трябва да се отчетат и трудностите, които, а, с които се сблъскват а, южните държави. А, но това е нещо, което всички трябва да обсъдим и да решим в тази дискусия. Благодаря. Благодаря. Аз искам да благодаря на Сато Хаси за нейния доклад. Аз съм от Хамбург и, както знаете, в Хамбург се намира едно от най-големите пристанища в Европа. Структурата на пристанището се е развила исторически и затова пристанището се намира в центъра на града, така че корабите минават през самия град. Нещо чудно, че отдавна ме интересува замърсяването на въздуха от корабите в Хамбург. Мисля, че тук става дума не само за хората, но и за високо чувствителни екосистеми, като например екосистемата на Арктика. На тези екосистеми корабоплаването се отразява в особена степен не само по отношение на серния диоксид, но и на замърсяването с сажди. Аз а, а, споделям това, което Сато Хас си мисли относно граничните стоености. Искам да подчертая, че Споделям мнението на Сато Ханси, че тези гранични стоености трябва да бъдат въведени от 2015 година. А, няма никакъв смисъл да говорим за директиви и регламенти, които ще влязат сила едва след 10 години. Съгласна съм, че производителите и промишлеността не могат от днес за утре да отговорят на нови, новите нормативни изисквания, но предложението тези изисквания да влязат в сила след 2020 за мен е безсмислено. Освен това, от 3 е, години е ясно какви ще бъдат тези е, гранични стойности. За тях се говори отдавна и те са прияти от Международната морска организация. съгласна съм, че не всички строят е, екологични и чисти кораби и мисля, че тук имаме голям потенциал за подобряване на европейското корабоправене, смятам, че не е основателно твърдението, че няма да разполагаме с достатъчно горива бедни на серни оксиди изчисления не са направени, рафинериите просто ще се зарадват на отварящия се нов пазар и ще използват времето от 2015 година, за да адаптират своето производство. Използването на втечнен природен газ също ще не придобие по-голямо значение. Аз съм скептична относно съоръженията за пречистване на отпадните газове на борда, защото в крайна сметка остават високотоксични продукти след тази преработка. Мисля, че ще бъде по-ефективно да положим усилия в началото на веригата. А, мисля, че не можем да заобиколим а, производството на горива с ниско съдържание на серен диоксид. Така че нека да останем така а, на настоящата оговорка и да не, нека директивата да не влиза в сила едва след цяла вечност не е, е, е, не е приемливо представители на различни фирми и производители да ни чертаят е, е, апокалиптични картини при всеки доклад. Е, ще кажа само едно. Иновациите имат нужда от е, е, подкрепата на законодателството. Много малко са предприятия, които от само себе си правят иновации. Моля да се придържате към две минутното време, защото иначе няма да имам време за следващата точка. Благодаря, господин Скила Какис. И аз искам да благодаря на госпожа Хаси. Е, мисля, че в този случай имаме едно ефикасно предложение. Говорим за големи намаления на емисиите. Говорим за намаления, е, които ще се случат там, където трябва. Бихме могли да бъдем още по-амбициозни по отношение на екологичните мерки в някои области, но има области, в които трябва да се въздържим. Къде трябва да се въздържим? Нека да не забравяме, че в този момент ММО също се занимава с емисиите на въглероден двуокис и с, с измененията в климата. Какво послание ще изпратим към ММО, ако бъдем твърде амбициозни тук, посланието ще бъде, че ММО трябва да бъдат малко по-малко амбициозни по отношение на въглеродния двуокис, за да избегнат по някакъв начин проблема, така че трябва да внимаваме тук в това предложение, възниква въпроса за допълнителните разходи. Територии, в които има много острови, говоря за моята страна, Гърция, например, ние имаме стотици хиляди малки острови. Ако проявим по-голяма доза амбиция, просто ще разрушим живота на хората в тези острови. Те ползват постоянно такъв транспорт. Нека да не забравяме. И накрая, по отношение на казаното от Кристофер и здравето на хората, благодаря ви, че повдигнахте този въпрос. В този момент економическите притеснения на хората им създават много по-големи здравословни проблеми в Гърция, отколкото емисиите на въглероден двуокис. Ще трябва да го призная. Благодаря госпожа Аюзо. Благодаря. Първо искам да благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка и да повдигна някои въпроси е, това е в рамките, е, в рамковото споразумение на ММО и е, директивата от 1999 година. Това е много добро предложение, но бихме искали да е, е, отидем и малко по-нататък, зоните за контрол да се разширят при определени условия. Тук има някои защитени територии за птици. За съжаление, не може всичко едновременно да се хармонизира. Мисля, че предложението на комисията е разумно, то отговаря на международните конвенции и аз мисля, че първо тук трябва да имаме предвид че повишаването на разходите за рафинериите с 3-4% ще а, доведе също така до увеличаване с 40% на някои от разходите за корабоплаването. Това е според изчисленията на комисията и а, всъщност тук има малка принадена стойност. Някои европейски а, райони ще бъдат засегнати повече, защото те използват корабоплаването. Също така не съм съгласна да се отиде по-нататък. Благодаря а, на Сатохаса и Тя прави едно много амбициозно предложение, което е правилно. А, ние нямаме друг избор, освен да приложим предложеното от нея в Европа. Крайно време. Аз а, бих задал някои въпроси във връзка с конкретните предложени стоености. Трябва да видим кое е важно и какво е задължително необходимо. Трябва също така да видим какво ще бъде отражението на предложението върху конкуренцията. С оглед на факта, че корабните горива са хиляди пъти по-замърсяващи, отколкото автомобилните горива, е необходимо да се действа на време и бързо. аз обаче се интересувам и това е въпрос към комисията. Защо? защо тук са включени само някои кораби, примерно корабите за далечно плаване, пътническите кораби, не са включени товарните. Може би не съм достатъчно добре информиран. Втория ми въпрос е какво ще стане с корабите, които акустират в държави, които не разполагат с съответните горива. Знаем, че имаме отчасти проблеми с безоловните изкопаемите бензини. Какво ще правим в такъв случай? Следващия оратор е господин Татарел. Грация, президент. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Нека и аз да благодаря на докладчика за проекто доклада. Въпреки, че смятам, че предложението на комисията е добро в смисъл, че то води до международно споразумение в рамките на Европейския съюз, трябва да кажа, че съм скептичен относно предложенията. Имаме твърде стриктен характер тук. Нека всички докладчици да си отбележат изменения 12, 14 и 15. Последиците от тези изменения ще бъдат много сериозни за сектора на редовните превози. Освен това, по отношение на сроковете, 5 години е по-добре отколкото 10 години. Ако мерките бяха предвидени за следващата година, ще ще да бъде още по-добре. Но никога не трябва да се забравят щетите, които ще се нанесат. По отношение на териториалните води, мисля, че докладчиците в Сянка трябва да намерят решение, което да прилича много на първоначалното предложение на комисията Рика Манер. Kiitoksia myös raportööri Satu Hassille. Hän on tehnyt erinomaista työtä. Благодаря на Сато Хаси за а, отлично свършенето от най-много важна работа. Въпросът е наистина важен. Ние трябва да направим така, че да се намалят вредните емисии. Основният проблем обаче се състои в това, че до този момент а, са, са засегнати само малки региони, Северно и Балтийско море. Мисля, че а, правилата трябва да се разпространят и върху други части на Европа, за да, освен това, трябва да обърнем внимание и на факта, че Европа трябва да бъде конкурентно способна в сравнение с останалите държави и да направим така, че да не изкривим конкуренцията в Северна Европа. Друг важен момент а, е преходния срок. Тук са записани 5 години. Важно е директивата да се приложи колкото може по-бързо, но от друга страна трябва да останем реалисти. А, знаем каква ще бъде реакцията на бизнеса, а, но също така трябва да направим така, че да предоставим достатъчно време за инсталиране на съоръженията за пречистване на сяра а, и да предвидим една известна гъвкавост при а, прилагането на директивата. Альтернативата би била а, увеличаване на разходите. Ευχαριστώ. Είναι σαφές ότι... Благодаря, господин председател. мисля, е, че е ясно, че корабните горива замърсяват 2700 пъти повече, отколкото останалите горива. За това и е, нормите за корабни горива са по-строги от тези за е, моторни превозни средства, за автомобили. Освен това, корабните горива са доста по-ефтини в сравнение с останалите. А, та, така че, ако ускъпим горивата с нашите разпоредби, голяма част от трафика ще се измести на сушата. Мисля, че корабоплаването трябва да остане конкурентно способно, но не а, е, а, е, заради е, ефтините замърсяващи горива, които използва. Защото а, а, вредните горива, емисиите от тях увреждат и общественото здраве. А, е, едно изследване, което е съвсем ново, показва, че емисиите от е, вредни вещества е, причиняват смъртта на около 50 000 души годишно в Европа. И въпросът е много важен, особено за държави в криза, каквато е Гърция. Ще се отнася до електроцентралите, мисля, че от тях изискваме намаляване на емисиите при производство на електроенергия. А корабите все още се възползват от липсата на а, норми и а, работят а, ефтино разходите, които ще трябва да се инвестират, ще донесат голяма полза. И за мен е ясно, че трябва да отидем отвъд предвиденото в международното споразумение. Следващия оратор от Комисията по транспорта. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Хаси за нейния доклад. Мисля, че е много Важно да огледаме още веднъж е, практическата страна на въпроса. Имаме стратегическа пътна карта, която казва, че желаем да изместим голяма част от транспорта от е, сушата към морето. И когато сега започнем да сравняваме разходите, изпадаме в тежка ситуация. Северно-Балтийско море и Ламанша, там нещата изглеждат последния начин. Ако товарен кораб а, се отправи към Финландия, ще трябва да измине няколко хиляди морски мили по този път. А, използвайки гориво с качеството на дизел, което е с 16% по-скъпо от това, което се използва в момента. Така че трябва да помислим какво изкривяване на конкуренцията ще предизвикаме с нашите действия. Мисля, че трябва да не изпускаме от поглед и това, което ще се случи е, в бизнеса, в економиката. Не бива да допускаме е, е, транспорта да се измести на суша. Това ще бъде много по-вредно за здравето на хората. Мисля, че ще стане много по-бързо, ако успеем да се споразумеем за за тези 3,4% сяра в корабните горива. Те са изключително а, опасни. Ние можем да постигнем 2%. Ако успеем да слезем на 1%, ще бъде чудесно. Това е напълно постижимо. Дори са постижими 0,5%. След това обаче нещата ще станат много сложни. Имаме, малки, е, имаме малко възможности за действие. Гледам веждите на председателя и е, казвам, че трябва да се стремим да постигнем еднакви условия за конкуренция в Европа. Последния, господин Пирило. <clears throat> Благодаря, господин председател. Прочетох с много голям интерес доклада на Сато Хаси и бих желала да благодаря на докладчика за докладчицата за извършената работа. Има няколко неща, които искам да ви помоля да вземете предвид. Подкрепям напълно това, което каза колегата Татарел, особено по изменение 12 до 14. Е, които е, са предназначени за заличаването на текста на комисията, особено за пътнически кораби. Тук става дума за определени услуги. Би трябвало също така да се предвиди пътническия трафик, защото наистина това създава осложнения. Това а, става очевидно. А, а, беше споменато 10% серно съдържание в горивата. А, Говореше се също така, че трябва да се намали а, замърсяването, причинено от фериботите. Това очевидно ще включи и а, кораби за круизия. Какво представлява, как може да се дефинира кораб за круиз? Очевидно, Както и да се дефинира, ще трябва тези кораби да бъдат принудени да използват по-ефтини горива. И допълнително това ще натовари туризма с милиарди. Аз разбирам, че, че се опитвате да защитите райони близо до пристанищата с а, гъсто население, но а, корабите, които пътуват далече от сушата, тук би трябвало а, да бъдат изключени. Сега дам думата на господин а, господин Халея е от комисията. Вие ще прецените колко време ще ви е нужно. Тогава ще бъда съвсем кратък и ние искам да благодарим на госпожа Хаси за извършената работа. Както се вижда от доклада, споделяме анализа, чувството за спешност тук. Госпожа Хаси говори за преждевременна смърт, свързана с емисиите от корабите. Мисля си, че трябва да погледнем и въздушният транспорт в това отношение. 500 хиляди човека се споменаха. Много държави членки имат сериозни санкции за нарушенията тук и това е добре най-вече по отношение на вредните частици. Споделяме духа на казаното не само от госпожа Хаси. Може да се извлекат много ползи. ММО направи правилното нещо през 2008 година се оцениха е, ползите и разходите. Сега обаче трябва това да се направи отново. По отношение на прехвърлянето на разпоредбите извън зоните за контрол на емисиите на серни оксиди, е, госпожа Хаси говори за териториални води, само за териториални води, трябва да обсъдим тази възможност. Но по отношение на пътническите кораби близо до европейските градове, европейските брегове, мисля, че ние трябва да обсъдим тази възможност. Има ползи от това да се разширят тези зони, свързани с съседните емисии, с азотните емисии. Трябва обаче да се извършат различни проучвания. Ще има преглед на качеството на въздуха през 2013 година. Няколко въпроса към комисията. Инструментариум е наличен от септември месец насам. Готови сме да работим с държавите членки и различните заинтересовани лица за това как да улесним подкрепата за корабната индустрия, за да стане тя напълно устойчива. Само една оговорка. Това не е свързано с жалона за 2015 година, а има една по-дългосрочна перспектива. По отношение на прехвърлянето на използване на един вид транспорт към друг, Притесняваме се, че може да се премине отново към сухопътен транспорт. Трябва да се види положението в държавите членки. Те трябва да следят какво става. Ние можем да потвърдим, че пътуването с кораби на кратки разстояния е много важен вид транспорт и в контекста на измененията в околната среда по отношение на мониторинга предвиждаме бъдещи разпоредби, които ще бъдат насочени към затягане на режима. Някой спомена черния въглерод. Това е нещо, по което не работим конкретно, но важен елемент. Фериботите дали ще се покрият? Те ще се покрият, ако са пътнически кораби, т.е. имат повече от 12 пътника и изпълняват редовни е, превози. Не всеки споделя това виждане. По отношение на личността на гориво, на няколко пъти говорихте по този въпрос. Комисията не смята, че това ще бъде проблем. Така или иначе, е, това беше основанието да е, не се използват тези зони за контрол до 2015 година в рамките на съответните проценти. Така приключвам. Искате ли да направите заключителни коментари? Благодаря съвсем накратко. Първо искам да благодаря за коментарите на колегите. Ние ще продължим да работим на базата на всичко, което беше казано а, о, и на базата на преобладаващото становище в комисията. Съвсем накратко, Европейския парламент вече зае позиция да бъде по-амбициозен, отколкото Международната морска организация. Това беше позицията на парламента, още когато се обсъждаше сегашната директива. Аз много се надявам, че ще продължим в същия дух тъй като и този парламент, и предишни, и по-предишни, и по-по-предишния парламент се занимаваха с този въпрос. Разбирам тревогата, изразена от някои колеги за разходите за промишлеността. Искам обаче да подчертая, че изчистването на емисиите а, а, повече отколкото изисква ММО, всъщност е економически изгодно за държавите членки, тъй като е, ползата за човешкото здраве е изключително висока. Що се отнася до скрубърната технология, ние знаем от личен опит, че разходите винаги намаляват, когато нещо стане задължително. И а, по въпроса за токсичните отпадъци от скрубарите, споменати от госпожа Уилс. Едно от предложенията ми е да се вмени в задължение на а, пристанищата да се занимаят с тази, а, с този отпадък, за да не бъде изхвърлен в морето. Благодаря за измененията. А, след това ще разгледаме. А, крайния срок за измененията е 13 декември, 12 часа по обед. И сега искам сега да преминем към следващата последна точка от нашия ред. А, изложение на комисията за прилагането на директивата относно шума в околната среда. В... Благодаря. Ясно е, че е, шумът е сериозен здравен проблем е, и имаме е, цели да се намали излагането на шум. Това в директивата от 2002 година и от доклада на комисията, който имате пред вас, се от отчита тези проблеми. Необходимо е да се повиши информираността в държавите членки за управляването на шума. Гражданите се ангажират повече с планирането и ние сме вече в по-добро състояние да решаваме проблеми свързани с шума в сравнение с преди е, няколко години. На европейско равнище е, следва да се работи е, върху източника на шума, летища, гари, има сфери за подобрение. Е, не може да квантифицираме параметрите, свързани с шума продължава работа на европейско равнище, да се хармонизират методите за картиране на шума. Е, ще има предложение за решаване чрез комитологи в 2012 година. Много повече можем да извлечем от директивата относно шума в е, околната среда чрез обмяна на най-добри практики. Също така, би трябвало да има по-добро сътрудничество за, между онези, които прилагат директивата, така че потребностите на местните общности да бъдат отчетени. Доклада отчита тези констатации. Идентифицирали сме пет сфери, свързани с целевите стойности. Няма такива стойности в директивата, на база на която държавите членки да вземат, да, да предприемат мерки. Също така се отчитат нивата, предложени от Световната здравна организация, върху план за действие на държавите членки, подобряване на техническите дефиниции и на последно място подобряване на законовата рамка. Необходимо е да се отчетат становищата на заинтересованите лица в рамките на приоритетите. Също така би трябвало да се преразгледа директивата. мерки трябва да се прилагат за подобряване и за по-добро прилагане на директивата, за да се стимулира по-амбициозната защита и по-добрия контрол на равнище Европейски съюз. Благодаря. Поздравявам ви за способността да говорите с целия шум около вас. Имаме ли някакви въпроси към комисията от оставащите депутати? Не виждам да има е, коментари. Един коментар от моя страна. Все повече се увеличават техническите изисквания по отношение на шума. Понякога не могат да се използват дървени материали, а трябва да се използват синтетични материали, за да се намали нивото на шума, така че трябва да се разгледат и други решения в рамките на сградите. Един конфликт, който наблюдавам в моя район е, че има една тенденция да се засилва шума в градовете и съответно местните политици нарушават а, разпоредбите, правят изключения, строят там, където не трябва да се строи. Разпоредбите за шума са добри и добре е, че има доклад за това как се изпълняват мерките. Благодаря ви за доклада. Така приключваме заседанието. Следващото заседание е на 19 и 20 декември понеделник и вторник. Приятен обяд на всички!